Продължаваме с точка 20. Съобщение на председателя. Първо, назначаване на докладчици и е, докладчици, които разработват становища. Е, първо, е, доклада за Австрия и Румъния после присъединяването на Перу е, към конвенцията по гражданските аспекти на е, по отвличането на деца. Това е доклада, разработен от господин Джамбаски. После гражданските аспекти на отвличането на деца. Този доклад също ще бъде разработен от господин Джамбаски. Четвърти доклад във връзка с Хакската конвенция по... Извинете, за Хакската конвенция вече споменах. По пета точка в връзка с правоприлагането на съдебни решения по имуществени въпроси, това е доклад за господин Звевка. И накрая при доклада по приложение, възоснова на доклада на комисията до съвета за е, предотвратяването на вредите върху околната среда. Този доклад ще бъде разработен от госпожа Ферара. По становищата. Първо, е, списък на трети страни, чието лица е, трябва да притежават виза, когато прекусяват външните граници и страните, които са освободени от това изискване. Този доклад ще бъде разработен от госпожа Халтала и становището по защитата на работниците от излагането на отровни вещества от азотни съединения, госпожа Хризономус, правила за сигурност на пътниците, госпожа Бержерон, е, сътрудничество е, с е, националните органи за защита на потребителите Хризономус и по пети доклад борба срещу дискриминацията въз основа на гражданството на потребителите. Е, ще бъде разработена от групата на социалистите и демократите без име на докладчика. После шести въпрос споразумението между Европейския съюз и ОНЕ по обмена на лични данни в връзка с преследване на наказателни дела. Този доклад ще бъде разработен също от господин Джамбаски. Споразумението между Европейския съюз и Канада по прилагането на техните закони за конкуренцията ще бъде разработен животни от господин Любретон и е, общите процедурни правила. Това ще бъде доклад, който ще разработя аз. Е, координация по определени разпоредби по административни въпроси на държавите членки. Доклада ще бъде разработен от член на Народната партия, не е посочен. И накрая становището за достъп до лекарствени средства ще бъде разработено от господин Дюран. Освен това, координаторите с споразумяха да поканят гражданството на Европейския съюз за размисъл върху бъдещето и накрая координаторите решиха политическия департамент да анализира връзките между директивата за разработването на дизайн и директивата за потребителите. Това са съобщенията на председателя. Сега Okay. As to point number 20. По точка 21, госпожа Хаутала, като докладчик, тя пожела отлагане на вота. Нека гласуването да се проведе през септември. Това е искане на госпожа Хаутала. Ние можем да го допуснем. По точка 22 признаване на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване –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 Amendment. И, и така, 24-то изменение е отеглено. 25-то е, изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. Изменение 26, 27 и 28 за. Против въздържали се, приема се, 29 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Нека гласуваме електронно. По 29-то изменение гласуваме и така е, край на гласуването. Приема се. 30-то изменение за. Против. Въздържали се. Нека проверим. It has been rejected. Отхвърля се. 31 изменение за против, въздържали се. За личното ми удобство, нека проверим. Мисля, че е отхвърлено. Yes. <laughs> it has been, it has been rejected. Да, действително се отхвърля. 32 изменение за. Против. Същото е, но нека проверим отново, за да сме сигурни. Да, отхвърля се. 33-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Номер 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 3 и 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 7 за,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 Отхвърля се. 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 за. Против. Въздържали се. Приема се. 58 за. Против въздържали се, приема се. 59 и 60 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 9 и 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се и така поздравления. Поздравления за госпожа Бержерон. И така, сега ще гласуваме точка 23. Защита срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Приема се поздравления за госпожа Ферара. И с това приключваме гласуването и ще продължим с точка 24 изслушване. colleagues, we continue. И така, колеги, продължаваме с изслушването за давностните срокове за пътно-транспортни происшествия, тон състояние и пътя напред. Мога ли да помоля всички в залата да запазят тишина? Благодаря ви. А, тук искам да се извиня на нашите гости и оратори за закъснението. Просто имаше важни точки, дискусии, които нямаше как да отложим. И така, за мен е удоволствие да видя тук нашите гости за това изслушване което се организира от нашата комисия. Много е интересно за мен лично да имаме такова изслушване, защото аз и докладчика по темата сме нетърпеливи да чуем какво ще кажете. И така, тези срокове давността на сроковете се оспорва често между държавите членки. В европейското законодателство се говори по-скоро за препоръчителни периоди. Това въжи за сроковете, когато могат да се платят тия глоби. И самата жалба може да не е изтекла като давност, но, примерно, когато има някакъв, някакво нарушение, но, примерно, да е изтекла периода за а, искане на съответната такса. И също при трансгранични такива пътно-транспортни происшествия обещетенията се базират на закона на държавите членки, където се е случило происшествието по регламент Рим 2, член 15. Националните закони за тази давност могат да бъдат много комплексни и жертвите не винаги знаят правилата на държавите, където те пътуват. Е, това комбинирано с несъответствията а, при различните обещетения се създава на едно излишно препятствие за гарантиране на правата на жертвите и а, намаляване на разходите им. Тук в нашата комисия вече разглеждахме един обмен, имахме един обмен на становища през октомври и чухме и първоначалните мнения на експертите госпожа Джени Тапетас и Марко Бона, които а, го говориха за европейска, а, за европейска оценка. Сега имаме видеопрезентация за това, което е открито и за, в тяхното проучване и има кратки обяснения в това отношение и ще се представи накратко работата на парламента, т.е. европейската оценка с добавена стойност. Целта на това изслушване е тук да говорят членовете на парламента, заинтересованите страни, експертите за евентуално съгласуване на националните разпоредби за въпросните срокове за давност при пътнотранспортни происшествия. Имаме представители и на Европейската асоциация на адвокати по гражданското право, също представители на комисията и други организации. Те присъстват тук. И сега, преди да дам думата на първият ни оратор, нека да ви кажа, че изслушването се излъчва по интернет и изказванията на ораторите, както и на всички останали се записват. И сега давам думата на Филип Ми, който е член на Общият съвет за Англия и Уейлс и на Академичния комитет на Организацията на адвокатите за защитници на лични интереси. И той е публикувал няколко документа в тази област най-вече свързани с пътно-транспортните происшествия. Господин Минт, тъй като вече закъсняваме много, мога ли да ви помоля да, ограничи, да се ограничите до 10 минути? Благодаря. Uh, good morning. Uh... Добър ден. Да, след събитието 23 юни аз не искам да наблягам на британската гледна точка тук. Е, имаме различни контакти. Е, в това отношение имаме също така е, разглеждане на посттравматичните смущения. Аз лично имам такова след Брексита. Да, моята позиция днес тук е много повече от позицията на, наш... на организацията, която представям. И това, както вече казах, това е обща гледна точка на адвокатите, които защитават клиенти с които са преживели подобно път на транспортно происшествие. И Имате един документ, който вече съм ви предоставил. Ще се опитам да говоря 10 минути вместо първоначално предвидените 15. Контекстът е много важен. Нека да напомня законодателния напредък, който беше осъществен до тук. Кодифициран в директива 2009 103, която хармонизира минималните условия за за страховките живот е, и гражданска отговорност на тиния пазар и покритието на тези застраховки. Трите основни точки, бих казал, които трябва да награждаме, са следните. Първо, принципа на еднакво или поне съпоставимо отношение към жертвите в пътно-транспортни происшествия вече имаме, документ, имаме разпоредбите за минимални компенсации на жертвите в тези е, происшествия. Също жертвите могат да се обърнат към е, застрахователя, когато има такива такова происшествие. Това е тяхно европейско право, не е национално. И също да а, да поискат да подадат жалбата в държавата, която решат. И това са условията, на които трябва да надграждаме. Какво има сега? че тази система обикновено е в, че трябва да се подаде е, жалбата в страната, от която е пострадалия. съд. Той трябва да представи там, в местния съд, своята жалба. Но законът, който се прилага при подобна жалба, е националния. тук като трябва да се, всъщност трябва да се прилага законът на място, къде се е случило пъртно транспортното происшествие и така както го изисква Рим 2. Има известни несъответствия. От една страна има директивата, която казва кои са а, че трябва да има справедливо за жертвите и се казва каква е процедурата, която ще позволи на жертвата да подаде жалба в собствената си държава. Но пък измерението съдебен спор много често при съдебния спор всъщност става въпрос за един чуждестранен закон, който трябва да се разгледа, защото това происшествие е станало отвъд граница. И считаме, че тук има една бариера при достъпа до правосъдие, защото има наистина едно разминаване и правна несигурност между това какво, какви правила трябва да се прилагат а, и жалбата или не се точи във времето, докато ми се минат сроковете, или пък а, Просто за, адвокатите в дадената държава не разбират какво е точно законодателството в другата държава и, и защо. И като се има предвид, че, например, в повечето държави има един, една година срок за подаване тази жалба или пък за отговори и а, времето тече различно според различните законодателства а, и тогава, съответно, вече настъпва пълно объркване. Вече споменахме, че, например, децата биват третирани различно на различни места, в различните държави. Може да има също прекъсване на сроковете в някои законодателства, примерно за набавяне на документи или други. Така че определено има големи разминавания комплексността на тези правила означава, че а, възникват много разминавания, особено при а, хората с някакви увреждания и децата. За тези групи проблемите са големи и те има, виж, трудно виждат достъп до правосъдие. Ако жалбата от името на детето а, бъде, им, бъде внесена, в Обединеното кралство. Там детето има по-голяма защита по принцип, но пък време, вите срокове се разглеждат различно и жалбата може да се проточи безкрайно. Също а, трябва да се разгледат обстоятелствата. Много често те се третират различно при различните закони и винаги трябва да се предвиди допълнителни разходи заради подобно проточване във времето. И... Според мой опит, адвокатът на клиента много често може да се окаже, че е изтървал някакъв срок а, защото примерно не е разбрал за а, точното законодателство в а, държавата на происшествието. Тоест, целият достъп до правосъдието може да се окаже объркан а, и, и а, дадено лице да се окаже в а, ощетена позиция. Ограниченията съществуват. А, те могат да бъдат част от обществената политика, примерно, че не може да има такава жалба след даден период от време и така нататък. Имаме нужда от разглеждане на въпроса на европейско ниво. Сега имаме европейска политика, която да улесни достъпа до правосъдие и вече имаме пример с е, директивата за поемането на отговорност от обществените власти. Така че идеята е да не накърняваме базата на тази директива. Но все още като че не сме е, свикнали с новата система. И с, както вече казах, също особено децата и хората с увреждания могат да бъдат е, жертви на правосъдната система. Та, защо се получава така, когато имаме една страна А и една страна Б? Защо, ако примерно Б страната а, има едни изисквания при покриването на риска, те са, защо те са различни при страна А? И защо жертвите, примерно, в страна А, трябва да бъдат жертви на, примерно, някаква дискриминация, която се получава в страна Б. Защо, например, застрахователните агенти, компании, се подчиняват на различни правила в същите обстоятелства? Нали имаме логика на единен пазар? От гледна точка перспектива единен пазар и а, справедлива конкуренция, мисля, че трябва да се променят елементите за защита на жертвите. И това е една малка стъпка в правилната посока. И това трябва да бъде, цялата система трябва да бъде хармонизирана с един защитен механизъм. Мисля, че се успях да се придържам към времето. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Благодаря ви за презентацията. Сега Uh, now in the second part от гледната точка на жертвите на ПТП и застрахователните агенции. Давам думата на господин Никола Жанмар и господин Кюнфан фан Фонтеркем който е представител на Асоциацията на роднините на жертвите на ПТП. Те ще ни представят всеки за 10 минути гледната точка на едната и другата страна. Съжалявам, че произнесах името ви неправилно, господин Жан Никола Жанмар. Благодаря, господин Свобода. Благодаря, че дават възможности на нашия отрасъл да се е, произнесе върху давностните и периоди. Ние имаме 34 а, основни компании, които са част от нашата асоциация стряпка. Застраховането на МПС, МПС е основната наша дейност и ние наистина се радваме, че можем да участваме в една дискусия, свързана с правните рамки. Целта е да се види дали има достатъчно и правилно покритие на застраховките за евентуални жертви на а, ПТП. А, нека да кажа каква е рамката, в която ще се движиме. I will touch in this respect. И ще кажа какви са възможностите за хармонизирането на стандартите. Нека да кажа няколко думи за рамките, свързани с а, застраховките. Основно, основният документ, на който стъпваме, това е директивата за автомобилните застраховки, в които са включени разпоредби, включително и в кодифицираната директива от 2009 година. Целта е да се осигури лесно предвиждане на лицата в Европейският съюз. В директивата за автомобилни застраховки е записано, е записано задължението за застраховане на МПС включително и различните разпоредби, свързани с изплащане на обещетения и методите за тяхното изплащане. Например, създаване на национални органи за компенсация за компенсации, когато извършителя на, на инцидента е, не е застрахован или е неизвестен и пред когото жертвите на МПС могат да предявят иск. Те подобни искове могат да бъдат предявени в страната по происход на жертвите или на пострадалите от МПС, а не в страната, където е станал инцидента. Сега нека кажа нашата гледна точка относно давностните срокове. През 2007-2008 година по инициатива на Европейският парламент комисията организира една публично, публична дискусия относно а, тези теми. Днес ще бъдат представени и най-новите постижения в областта. Различни са сроковете за давностните срокове в Европейския съюз и целта е да видим по какъв начин да а, се справиме с трудностите от а, тези разлика. В някои държави членки давностните срокове са твърде къси и проблеми може да има също така относно липсата на информация за правилата, които се прилагат в различните страни. Много, много често жертвите на МПС се сблъскват с проблеми, свързани точно проистичащи от тези разлики в различните държави членки. Според информацията, с която разполагаме, в изследването на комисията от 2009 година са описани обстоятелствата, поради които национални съдилища отхвърлят предявени искове поради изтичане на давностните срокове. С много малък процент обаче от происшествията тогава са имали трансграничен характер – и са търсили информация за правилата, прилагащи се в страната, в която е бил, е, се случил инцидента. При също така в изследването на комисията е посочено, че много малко са случаите, в които искат бил, искът е бил отхвърлен поради изтичане на давностен срок. Но А, при всички случаи след проведената през 2012 година консултация от комисията се смята, че може да се намерят две решения на проблеми. Или да се даде надлежната информация относно давностните срокове в различните държави членки и по-специално за специалните разпоредби, свързани с трансграничните пътно-транспортни происшествия. Тогава а, Комисията след провеждане на допитване стигна до заключението, че подобно решение се радва на голяма подкрепа. А подобна информация можеше да бъде качена на портала на комисията на различните езици на държавите членки. Става дума за обща информация, която обаче ще даде достатъчно възможности на тези, които търсят правата си, да могат да, да знаят към кого да се обърнат, особено когато става дума за трансгранични инциденти. Другото решение, което предложи комисията, е хармонизиране на стандартите за давностните е, периоди. но се оказа, че е, подобно, е, под, подобно решение е твърде сложно, тъй като давностните е, периоди са свързани с много различни условия, т.е. типовете обещетения, които се предвиждат от националното законодателство и други елементи. Също така хармонизиране трябва да се извърши на сроковете за подаване на иск, суспендиране на иск и прекратяване на иска. Затова това ще доведе до намеса в вътрешното законодателство на държавите членки и съответно нарушаване на принципа на субсидиарността. И В заключение бих искала да благодаря на парламента за това, че ни покани и искам да ви кажа, че ние с удоволствие ще продължаваме е, да участваме в е, дискусията, особено в светлината на информацията, която ще бъде предоставена днес тук. А сега давам думата на господин Фан Вондергем. Благодаря, господин председател. Извинен сте за затрудненото произнасяне на моето име. Свикнал съм. Дори народния ми холандски язик. Е, ще бъда съвсем кратък днес. Ще... И за да за да постигна тази цел, дори ще говоря на френски. Но първо искам да изясня, че аз съм изпълнителен директор е, на, е, дец... на е, членове на семейството на деца, потерпевши от пътно-транспортни происшествия и на Федерацията на потерпевшите от пътно-транспортни происшествия. Там съм член на управителния съвет. Искам да посоча, че първото дружество е френско. И а, е, за да си облегча малко нещата, ще продължа на френски. Европейската федерация на пострадалите от пътно-транспортни происшествия. Все още няма съкръщение на тази организация на английски язик. И ние ви благодарим за поканата да участваме в това изслушване, свързано с давностите срокове при пътнотранспортни происшествия и по този начин ще можем да включим измерението пострадали лица, жертви на такива происшествия при една толкова важна проблематика, като тази свързана с давностните срокове. От 1991 година вече е създадена тази организация и 25-ти рожден ден беше отбелязан на това сдружение миналата седмица. Няколко организации се включват от 17 държави. Членовете имат за основна мисия да приемат всички пострадали от пътно-транспортни происшествия. Близките на загинало лице, дете или друг близък, както и жертвите, ранени и техните семейства. Психологическа подкрепа оказваме и ги подпомагаме също така при съдебни производства. Също така провеждаме и дейности, свързани с привличане на вниманието към проблемите, свързани с пътно-транспортните происшествия. Като положителна компенсация, конструктивна компенсация на драмата, която преживяват тези лица, е тази дейност. Участваме в различни международни форуми, СТО и други организации към ООН. Федерацията също така е инициатор на това, което през 2005 година беше признат като ден за отдаване на почет на жертвите от на ПТП. Федерацията и нейните членове работят пред националните органи и на национален терен, както и на европейско равнище. Работят за един по-добър подход към близките на жертви и пострадалите лица – така че в рамките на възможното да се облегчат последствията от инцидента и възстановяването на всички тези лица в рамките на възможното. По-скоро е апел, това е мое изказване, така че да се включи и това измерение, една емпатия към тези лица при взимането на решение. Този призив и инициативата за това изслушване всъщност доказват включването на този подход – по отношение на обещеденията на претърпените вреди, този етап е много тежък период и за пострадалите, и за близките им. Може да се стигне до вторична виктимизация. Също така срока за, на този етап, на този период и давностните срокове а, играят а, значителна роля. Не трябва да се прибързва, но не трябва и да се пропускат а, сроковете. Трябва да се действа в правилния момент. Това е а, въжи и за застрахователните компании и а, е, да се прецени момента в а, е, кой а, е, момент трябва да започне този процес на обещетяване. Подобно на завеждане на иск не е първото нещо, за което а, мислят пострадалите от а, такова происшествие и техните близки. А, определенето на правилния момент е специфична а, задача на общността на застрахователите. А, това, което сме а, установили ние и е, нашите членове, е, че е, давностните срокове създават много по-малко проблеми, рядко създават проблеми. Може би зависи от това къде са установени тези организации, в коя държава. По-скоро затрудненията са свързани с самото съдебно производство. И това имаме предвид, говорейки за вторична виктимизация. а, и а, застрахователните а, организации, и, а, съдилищата. А, носят голяма отговорност за тези затруднения. И на това равнище, поглеждайки назад във времето през последните 20 години, не можем да кажем, че е постигнат голям напредък, но не губим надежда съдебните аспекти на едно пътно-транспортно происшествие – всъщност представляват първия контакт на пострадалото лице или на неговите близки с гражданско правно производство или наказателно производство. И ако а, това а, понятие е известно в нашите общества, все пак трябва предявилите иск ясно да освоят всички тези аспекти, да се запознаят с тях аспекти на обещетението. Тоест, трябва да проведем разяснителна работа. Публичните органи след установяване на происшествието трябва да уведомят пострадалите ясно и разбираемо и задължително на езика на лицето за това, че съществуват давностни срокове. Да, разбира се, не може всичко да се обясни в някаква кратка форма. По-нататък тази разяснителна работа трябва да продължи. По отношение на самия срок, би следвало да се стремим към хармонизиране на тези давностни срокове в държавите членки. Това би избегнало значителни проблеми и потенциални инциденти и би било в услуга на гражданите. Тъй като а, става дума за хармонизиране, което няма а, финансова страна, а би било от полза за пострадалите. И а, това, тази хармонизация трябва да отчита и а, това, че последствията от едно происшествие могат да продължат а, не а, само дълго време след а, происшествието, а могат да се проявят и а, дълго време след а, а, това происшествие. Не трябва да забравяме и а, е, психичните травми, не само физическите и е, психичните травми е, се проявяват много след происшествието 5-6 години, във Франция 10 години прият този срок. Така че това също трябва да се има предвид и е, съответно обществото и застрахователните компании трябва да имат предвид всички това. Е, комисията и академичните среди е, ще се включат в продължаването на тази дискусия – е, наистина трябва да се е, хармонизират тези аспекти и да се отчете е, всичко това, което се проявява в по-дълъг срок от време. 5-6 годишен срок би трябвало да бъде една осъществима цел. Благодаря ви. Uh, Председателя, благодаря ви. Мисля, че има възможност за въпроси и отговори, но все пак ще ги оставим за накрая, за да можем да спечелим време. Сега бих искал да дам думата на доктор Кристиян Салм, който ще ни запознае с гледната точка на академичните среди. Доктор Сан е от службата за научни изследвания на Европейския парламент. Той ще ни е, запознае с ролята на тази служба и след като, след като свърши неговото изказване, ще чуем видеопослание. Доктор Сам, имате думата за 10 минути, ако обичате. Благодаря, господин председател. Е, предвид това, че разполагам само с 10 минути, е, ще пристъпя направо към видеоклипа, която Джени подготви. Е, това е част от преценката на въздействието, извършена от научната служба на Европейския парламент. Искам само да ви кажа, че е, основната ни цел е да преценим дали законодателните действия на Европейския съюз в е, области, където все още няма европейско законодателство, ще се постигне добавена стойност за европейските граждани. Това е и основната цел на изследването. Ако има въпроси, е, секретарията или наши членове или лично аз ще отговорим или ще ги препратим на експерти, за да могат да отговорят писменно. Това е председателят. Е, благодаря ви. Е, с други думи, ние технически сме подготвени, за да гледаме видеоматериала по хармонизирането на давностните периоди за ПТТ. Целта на това кратко видео е да ни запознаят с резултатите от доклада. Проучването е приключило. Съжалявам, че не можах да присъствам лично. Проучването беше извършено доктор Турбона и отлично мен. Ние смятаме, че давностните срокове трябва да бъдат хармонизирани в Европейски съюз вследствие на искове подадени след трансгранични ПТП. Аз идвах през февруари в Европейския парламент, за да ви запозная с частичните резултати от проучването и някои от нещата, които казах, ще повторя днес, както ще ви запозная с крайните препоръки от доклада. Като в крайна сметка говорим за срока, когато може да бъде подаден иск. В някои държави членки това не е съобразено с невъзможността на лицето да подаде иск. Е, ето защо и давностни срокове са различни. В е, други е, държави членки, когато такива данностни срокове няма право, тогава се прилагат правилата на давността по принцип. С други думи, може да се загуби възможността да се подаде иск, т.е. давностният срок за подаване на иск в крайна сметка ограничава достъпа до правосъдие. В Европейския съюз имаме директива за застраховки на МТП. Тогава иска се подава според мястото на местоживеене и тогава застрахователя може да компенсира съобразно относно местоживеенето е, на лицето в държавата членка. Тоест, е, лицето може да говори собствения си език, запознато е с правната среда. Правната процедура е позната както на тях самите, така и на техните адвокати. От друга страна, правилата, които се прилагат към иска, много често показват, че, се, че е, приложения закон е мястото на МТП. И в такъв случай лицата, които са потърпевши при трансгранични МТП, могат да предявят иска в родината си. Тоест няма да прилагат право, закон, който им е чущ и който им е непознат. С други думи, те не са запознати с давностните срокове и правилата за тях. През февруари заявих, че това създава затруднения за ищците. На първо място и основно правилата за давност не се разбират правилно и тогава се загубва и правото за подаване на иска. Правилата за давностните срокове са много сложни. Е, те предвиждат общностни срокове, е, но е, също така кога може да се прекрати давностния срок, как се прилагат те към деца, към инвалиди и тогава всичко става по осмотрение на съда. По осмотрение на съда се прилагат правилата. От друга страна има аспекти, които създават е, уникален правен режим за всяка държава членка и това предполага специфично познание. Много трудно може от друга страна да се подаде съдебен иск и от чужбина. Трябва да си има предвид кой е правен представител на лицето, кой му е застраховател, какви доказателства да приложи за МТП и какви документи да бъдат преведени. Има случаи, когато липсата на познания за правилата за давността е, обикновено нямат, е, не дават възможност на ищеца да предяви иска си и по принцип да загуби правата си. Е, прилагането на правила, които са чужди и правила за давностните срокове, обикновено са препятствие за достъпа до правосъдието. Обикновено адвоката им е, трябва да е, е, работи няколко часа повече, т.е. да се увеличат правните разноски. Може да има допълнителни разноски, ако и вещи лица, които са от чужбина, от страната на МТП и това също затруднява подаването на иска. А това се случва много често. Тези допълнителни препятствия е против възможността за защита и директивата за осигуровките и не улеснява свободното движение на лица на територията на Европейския съюз. Доктор Бона и аз смятаме, е, че може да има предимства от хармонизирането на правилата за давностните срокове. Е, такива правила могат да бъдат приложени на практика, когато е, говорим е, примерно само за директивата е, за застрахователите. Преки искове срещу застрахователите или срещу е, организми, които осъществяват компенсации. А, това се отнася в най-голяма голяма степен за трансгранични МТП. Това може да се постигне чрез изменение на директивата за застраховките за е, моторни превозни средства. Примерно, е, можем да се послужим с пример, е, като пример за хармонизираните правила за давностни срокове. Да има хармонизиране за минимални стандарти, хармонизираните правила трябва да предвидят общ срок от 4 години и той трябва да тече от момента, в който и ищеца е запознат с размера на щетите, а също така е, и кой да бъде ответника. И този срок трябва да бъде прекратен, е, когато има иск до застраховател е, или до организация, която осъществява компенсация. Изобщо как определена страна по делото може да организира своя иск. От друга страна, е, крайният срок за подаването на иска трябва да бъде 6 месеца. Не трябва да има искове срещу лица под 16 години или срещу инвалиди, е, до толкова доколкото все още не са пострадали от недъга си такава хармонизация не трябва да създаде единна система за давностни срокове в Европейския съюз, но правилата за хармонизиране ще предоставят минимални стандарти и така е, ще се е, справим с основния проблем за ищците. Ищците ще знаят как точно да подиват иск срещу застраховател или срещу организация, която извършва компенсация. Така се спазва и принципа за субсидиарност и пропорционалност. Отговаряме на безпокойствата за хармонизация от страна на застрахователите. Измененията на съответната директива може да се основава на член 81 от е, договора за функциониране на Европейския съюз и 81.2c за приемането на мерки, за да има ефективен достъп до правосъдие. Въпреки, че хармонизацията може да засяга правила по същество и правила де юри или де факто, в зависимо от държавите членки, няма никакви ограничения ограничение по вида правила, които трябва да бъдат хармонизиране. Колкото до директивата за пасивите, е, там правното основание е различно, но няма да има значителни затруднения за държавите членки. Те могат да е, включат хармонизираните правила за давностни срокове именно в тези мерки. По отношение на добавената стойност от хармонизирането, както казах още през февруари, надлежно изчислената добавена стойност не може да се извърши, защото няма статистически данни за броя на МТП във всяка, в, в Европейския съюз, а също така и, и по кои от тях се предявява иск, т.е. възниква проблема с давностния срок. Трябва, така че не можем да кажем какви би била добавената стойност, ако се работи по този въпрос. Цифрите в доклада взимат предвид происшествия, при които има смъртен случай или лично нараняване, т.е. не се взимат предвид происшествия, при които има материални щети. Тогава като цяло пропорциите растат и е, много често те просто не се отчитат. И подобряването на достъпа до правосъдие за жертвите от тях е много важно, особено за онези, които които са наранени, подобни ищци е, трябва непременно да бъдат компенсирани за загубите си. Но използването на МТП е много, има много важна социална и економическа функция, т.е. ние трябва да подкрепим онези, чието автомобили трябва да бъдат поправени или заменени. И това трябва да се вземе предвид. И данните показват, че ищците, които са загубили правото си за иск, е, губят около 60 милиона евро за е, е, телесни повреди и около 2000 за материални вреди. Тоест, това са последиците, които материализират за това доколко потерпевшите ще използват правото си на иск. Бих казала, че повече от 2000 човека са изправени пред допълнителни е, бариери извън давностните срокове. И ние смятаме, че средната стойност на съдебните разноски е около 600 евро на иск, а средните разноски за вещи лица по давностните срокове са около 3000 е, евро на иск като цяло в Европейския съюз. Този въпрос е свързан с правила за чуждестранни давностни срокове и това възлиза на милиони всяка година но тези цифри не взимат предвид никакви разходи по превод, например, или допълнителни съдебни разноски. Ние не разполагаме с данни за тях, но при това положение истинската добавена стойност ще бъде още по-висока. Настояща ситуация е много сложна, много трудна. Има много голяма неизвестност за страните, когато трябва да предявят иск при трансгранично пътно-транспортно происшествие и особено във връзка с давост крайностните срокове. Хармонизирането за правилата за тези срокове ще подкрепят достъпа до правосъдие за потерпевшите и по този начин ще се улесни свободното движение на хора в Европейския съюз. Анализа ни показва, че и много хора е, са пострадали ежегодно от такива происшествия, т.е. Е, те трябва да имат спестявания, за да предявят иска. И ние смятаме, че заключенията от нашия доклад ще бъдат полезни и Европейския Европейския парламент ще предприеме действия и ще направи крачка напред колкото може по-бързо. Е, това е края на моето заключение, на моето представяне. Благодаря ви за вниманието. Okay. <clears throat> We thank doctor. Благодаря на доктор Папета за тази презентация. И сега Сега можем да видим и становището на комисията Георг, доктор Георг Хайбах е тук. Той е представител на Генерална дирекция правосъдие звено А, а именно гражданско-правни въпроси. Благодаря, господин председател. Както знаете, по членове 4 и 5 на регламента Рим 2, в съответните данъчни срокове за жалбите се определят по закона на страната, където се е случило пътно-транспортното происшествие. Тези правила по Рим 2 увеличиха правната сигурност. Днес се определят правилата за тази давност по този начин тези правила се прилагат навсякъде при а, правни действия страна на Европейския съюз. Има обаче големи разлики в националните законодателства по тези периоди и е, съответно се създават трудности на практика, най-вече заради нуждата да се познава чуждестранния закон. И много често става така, че не се е, отговаря на очакванията на гражданите например, може да се получи така, че те да имат едни очаквания от закона на собствената си държава, а в другата държава законът да не е толкова в тяхна полза. И а, комисията трябва да подсили информираността за различните национални законодателства. Комисията го направи. И следвайки от доклада на, по собствена инициатива на Европейския парламент, ние започнахме едно проучване през 2008 за различните възможности за подобряване на ситуацията. основа на, на проучването стигнахме до две заключения през 2009 и 2010. И това също е, беше споменато. И отговорите на консултациите всъщност представляват и а, различните сектори. А, по различен начин се разглеждат проблемите, по различен начин се разглеждат ограниченията. А, много често държавите считат компенсациите за минимални. Идеята е, че все пак трябва да се направи нещо и жертвите губят възможност за обжалване или пък за правен съвет а, трябва да се консултираме повече с съответните организации, които защитават потерпевшите и да се им даде повече информация за разликата между различните законодателства и съответно разликата в компенсациите за съжаление, застрахователите в отделните държави много често са против хармонизация на законите, но пък потребителите, евентуалните жертви, потърпевши са за. Тази ситуация трябва да се подобри. Например, може да има някакви ам, фишове по държави, така да се каже, където да се описват евентуалните законодателства при различни ПТП-та, пътно-транспортни происшествия и а, комисията работи съвместно с а, мрежата на съдилищата, както и с други, а, за да даде тази информация чрез портала за електронно правосъдие. Ето, надявам се тук да виждате препратката към веб страницата. Виждате портала за електронно правосъдие където да се е, направи препратка към съответните описания по държава. Идеята е да се даде допълнителна информация и всичко това ще позволи да се постигнат целите, а именно да се, знае, да се знаят евентуалните жертви правата и а, какви са периодите за обжалване. Всички законодателства на европейско ниво трябва да зачитат принципа за субсидиарност. И в това отношение не бива да забравяме, че периодите при е, пътно-транспортни происшествия не могат да бъдат разглеждани отделно, защото като цяло те са част от един по-общ закон, който пък е залегнал в гражданското право на съответните държави. Комисията си дава сметка също и за първоначалните резултати от проучването. В заключение, Комисията ще продължи да следи ситуацията, особено като се следи какво вече е свършено и в зависимост от проблемите, които ще се появят и които ще изискват допълнително внимание от наша страна. Благодаря. Благодаря. Вие бяхте последният оратор в това изслужване изслушване. Сега имаме време за въпроси и отговори, надявам се. Обръщам се към нашите представители, господин Любритон. Merci, Благодаря, господин председател, за дадената ми дума. Искам първо да благодаря на всички наши гости и оратори тук, които изказаха много интересни идеи. Искам да благодаря най-вече на господин Ван Вонтергем. Извинявайте, че произнасям зле името. Много му благодаря за това, че говори на френски, защото като холандец той би могъл да говори на английски и да е изкушен да говори английски, но той говори френски. Това е много хубав символ за нашето сътрудничество. А господин Жанмар, а, говори пък на английски. Ами, господин Мар, трябваше да се възползвате от великолепните преводачи, за да говорите на нашия роден език. С нощи за първи път в а, комисията Либе нямаше превод на френски. Това беше наистина а, скандално и за първи път бях принуден да говоря на английски. И е, така, наистина тук темата е много сериозна говорим за пътно-транспортни происшествия и жалби. И това, което е важно е, че всъщност тук са представени и двата лагера. Има два типа решения, с които може да се разреши проблема за сроковете в различните държави. Първият лагер е хармонизацията, т.е. юридически правила, които да хармонизират правото на всички държави. Смятам, че всички тук присъстващи защитават тази позиция, с изключение на господин Жанма. И вторият лагер, който е против тази становище на господин Жамар, но господин Жамар представя застрахователите, така че е нормална позицията му. Та, вторият лагер, ето, а, казва се, че а, правилата в едната държава и в другата не са еднакви и съответно просто хората трябва да бъдат уведомени. Аз лично бих предпочел, а, може би тук присъстващите не ме познават, но все пак да кажа за комисията, че аз предлагам решението по-добър достъп до, закон, до информация, колкото хармонизиране. Защо? Ще ви кажа накратко. И ще завърша за въпрос. Първо, защото няма чак толкова проблеми, свързани с такава разлика в сроковете. И това беше напомнено многократно. Втората причина е, че господин Жамар, който представлява все пак застрахователите, казва, че можем да се справим с, с несъответствията чрез по-добър достъп до информация. Трето, защото всъщност възразявам на нещо, което беше казано в видеофилмчето, а именно, че хармонизацията ще ни позволи да спестим милиони и така нататък, и това чрез някакви а, изчисления, които въобще не разбирам. Не съм убеден. Всеки път се опитвате да ни пробутате една хармонизация под претекст, че това ще доведе до спестявания. Нищо не знаем. За мен този аргумент не е адекватен. И последният аргумент, а именно субсидиарността. Аз държа на субсидиарността. Смятам, че това е принцип, който често забравяме, непрекъснато говорим за него, но забравяме дълбокото значение на думата. И дори и днес тези, които подкрепят хармонизацията, говорят за субсидиарност. Това е. Отивате твърде далече мисля, че субсидиарността трябва да бъде по позиция на хармонизацията, т.е. да се запазят националните специфики там, където това е възможно. Това е възможно тук. И в заключение, нека да цитирам едно изречение на господин а, Хайбак, която ме потресе, където се казва, че трябва да познаваме а, чуждестранните закони, когато е жертва, сме жертва на на пътно-транспортно происшествие. Ами е хубаво, добре, нали, трудно е, но ако имаме едно общо европейско право, може би ще да бъде по-лесно. Но пък установявам, че гражданите държат на националните специфики и за това смятам, че трябва да зачитаме тяхното мнение. И при ПТП Просто имаме, до, имаме нужда от по-добър достъп до информация. Ето, това мога да кажа и въпросът ми а, към нашите гости. Какво ще ми кажете, за да ме убедите? Вие сте предимно за хармонизация. Какъв е според вас основният аргумент, който можете да ми дадете, за да ме убедите, че тук се налага наистина една хармонизация, а не просто подобряване на достъпа до информация? Мерси euh, Благодаря, господин Лебретон. Господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря на експертите за изчерпателната информация. От изложеното става ясно, че в Европейския съюз са налице ясни и значителни отклонения по отношение на давностните срокове. В някои държави членки давността се различава в зависимост от това дали действието е базирано на закононарушение, както и от е, типа злополука. Виждаме, че степента на тези различия може да доведе до нежелани последици за жертвите на катастрофи в трансгранични съдебни спорове и да постави допълнителни препятствия за пострадалите, когато те търсят своите права държави членки, различни от тяхната собствена. Създава се реален риск за жертвите на трансгранични пътно-транспортни происшествия да загубят правото на иск за обещетение. Също поради големите различия в законодателство на държавите членки относно обещетяването на вреди, въпросът за това кой закон се прилага за иск, свързан с трансгранично пътно-транспортно происшествие, може да повлияе значително въздействие върху изхода на от един такъв случай. Правото на Съюза предвижда, че когато лице, чиято отговорност се търси и пострадалото лице имат обичайно местопребиваване в една и съща държава, се прилага правото на тази държава. За разлика от това, в Хакската конвенция от 1971 година в особени случаи се предвижда прилагането на правото на държавата, в която са регистрирани превозните средства, които участват тази връзка бих искал да попитам как според е, нашите гости могат да бъдат преодолени различията в разпоредбите на Хакската конвенция и регламента Рим 2 за приложимото право? Благодаря ви. I... Благодаря много. И аз имам въпрос. Ние създадахме работна група по роботика, която се председателства от госпожа Делво и проблемите свързани с автоматичните автомобили и съответната отговорност за тези автомобили е поставена в рамките на а, тази работна група. Сега, а, дали а, използването на автоматични а, коли, автономни коли ще има някакво, по, някаква последици и дали ще трябва да се приемат някакви разпоредби, свързани с давностните срокове за т.е. са тези автономни а, автомобили, защото вече в скоро време ще се блъскаме и с подобни явления. Така че, да, господа, много ви моля да отговорите на въпросите, които ви бяха зададени. Господин председател, нека аз да бъда прав. Филип Майцом. Що се отнася? до а, това да убедиме господин депутата, зависи от каква отправна точка. А, виждате, сега за Брексита хората имаха много и ясно мнение и никакви данни и цифри не можаха да ги убедат. Но сега по-доброто информиране. Ще дам пример на от е, Великобритания, която все още е член на Европейския съюз. Сега, е, британски гражданин, който живее в Испания, където давностният срок е една година, претърпява е, тежко ПТП. Първата година все още не могат, не, не са в състояние да вземат решение за подаване на иск, понеже са в здравословното им състояние е такова. След, те се позовават на вебсайта на комисията, която им казва, че имат срок на давност една година. Значи все още срока не е започнал да те тече, тъй като те все още не са в състояние да могат да подадат такъв иск. Те не знаят обаче, че е имало сус... суспендиране на давностния срок поради наказателното производство, което се провежда в е, Испания. И в този случай те могат да си кажат, без да се допитат до юриста ми, аз всъщност съм изпуснал срока и съм закъснял. Тоест, е, сложността на проблема и повърхностното познаване на правилата може да бъдат пагубни в случай, така че недостатък, недостатъчната информация не може да ви помогне. Така че, както казах, нещата са сложни. Ако, можем, е, ако може да се хармонизира тази е, сложна част на проблема, да, но Ако няма общо хармонизиране на давностите срокови, а специфични е, хармонизации, нещо, което аз предложих и което се предлага от Джени Папито, то това ще а, упрости нещата, но това трябва да бъде едно общо европейско решение с цел интегрирането на а, единия пазар. Така че тук в, в случая прякото действие би могло да съчетае и субсидиарността, и този подход. Това би, това би било моя отговор. Не знам дали успях да ви убеда, но аз така го важдам. Сега, несъответствията в конвенцията от Хага. Да, има, но в Хага 2 и Рим 2 някакси само услужниха нещата. Разбира се, има, а, както казахме, има, има разлики между в страните, които са страна по Хапската конвенция и страни, които не са, като Обединеното кралство. Така че, аз, ако искате да разрешите и да раз, да упростите нещата, всичко трябва да бъде а, отразено в а, Рим 2. Колкото до работната група по роботика и това, което споменахте. Знаете, че във Франция от ПТТ проистича отговор, гражданска отговорност, така че в дадения случай би могло да се да се потърси подобно решение. Е, същото би могло да се приложи за космоса и за е, происшествия и инциденти между е, спътници или да се потърсят аналози в Атинската конвенция за транспорта по море. И също така да се е, позовеме, например, на, на Съединените щати, които наистина имат е, отбелязали известен напредък в законодателствата. Можем ли сега следващия, но нека да бъдете по-кратък, защото разполагаме с малко време. Благодаря. Ще продължа на английски, тъй като това е официалният език на моята фирма и на моята асоциация всъщност. Сега по последния въпрос на роботиката. Да, ние участваме активно в дискусията свързана с автомобилите, автомобили и наистина е, се интересуваме от различните аспекти, по-специално от отговорността и доколко инцидентите, в които ще бъдат ще попаднат или ще бъдат причинени от, авто, от автономни а, МПС, ще доведат до промени в а, различните аспекти на отговорността. Така и имаме директива за отговорността за стоките, така че не, не мисля, че тук трябва да се добавя нещо. Да, факт е обаче, че от друга страна, че все повече автономни а, МПС ще бъдат а, в употреба по пътищата, така че това ще има а, последици за давностите срокове, но смятаме, че а, в а, този случай ще има някакси упростяване на... Ще, ще бъдат упростени или улеснени процедурите за а, предявяване на искова и много по-лесно ще, бъдат прецен... ще бъде преценена отговорността и различните аспекти на отговорността при пътно-транспортно происшествие. А колкото до другите въпроси за хармонизацията, аз ще преповторя повторя, че от наша гледна точка това е много трудно или, почти, или според нас въобще няма да стане. И че проблемите не идват от различните правила, а от всъщност сложното законодателство в самите държави членки и това в никак и хармонизацията няма да спомогне, независимо дали става дума за давностните срокове или за прекратяване на иск по давност. Така че това, са, това е нашия подход и нашето виждане на нещата. Съвсем накратко, господин Евротон, Всъщност ще ви отговоря с въпрос, защо да не се хармонизира – е, да, разбирам, че хората са привързани към националните си системи и аз като юрист няма да кажа обратното. Но има норми, правни норми, които са свързани с ценностите, които защитаваме. Тук говорим за нещо практическо – но би е, могло да е, доведе е, до много тежки последици, ако не се опростят и хармонизират разпоредбите, свързани с давностните срокове. Аз разбирам, че вашия 10 годишен срок е много удобен и зачита правата на пострадалите лица, но след като успеем да постигнем някакво споразумение при един приемли срок, аз самия споменах 5 или 6 години, това би могло да бъде решение. Председателя, благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Явно, че не. В такъв случай Мога ли да изкажа благодарност на всички изказали се днес, е, всички наши видни гости, включително и на госпожа Пипетас, която беше наш виртуален гост. Бих искал да благодаря и на преводачите за това, че работиха извънредно. Благодаря на всички за ценния принос.